актуално положение във връзка с прилагането на пакта за устойчивост на Бангладеш. Давам думата на господин Лангия като докладчик за 5 минути. Госпожо комисар, скъпи колеги, всички ние все още сме а, в шок от а, случилото се в а, Рана Плаза и на много други места в Бангладеш. Положението на хората, които работят в текстилния сектор и начина по който те живеят. И за това беше важно, че след нещастието в Рана Плаза се задействахме, изработихме концепция и изключихме едно споразумение за работата машинния труд, за да има повече справедливост за работниците в Бангладеш. Утре предстои третата среща във връзка с сключения договор. Надявам се, че ще бъде успешна тази среща, но тя ще бъде успешна само ако е ясно как ще процедираме за в бъдеще. И това е причината днес да говорим по този въпрос. Разбира се, по договора има напредък, беше променено трудовото законодателство, бяха създадени нови синдикални сдружения и по отношение на заплащането и на условията на труд можем да се попитаме всъщност трябва да бъдат подобрени възможностите за колективно трудово договаряне беше прият и закон за минималната работна заплата има 1700 фабрики, които работят на Ислеме. те бяха инспектирани, бяха проверени противопожарните изисквания и условията на труд. Така че имаше стъпки, които бяха предприяти, но в същото време МОД ни предупреждава, че продължава да има сериозни недостатъци Комисията а, изложи тези обстоятелства съвсем ясно в а, едно писмо. И а, от моя гледна точка не може от една страна а, Бангладеш да използва възможностите на системата за преференции. А, бяха постигнати нива на растеж от 6,6% в последните години. От друга страна, обаче, всички изисквания, свързани с нашата система за общи преференции по отношение на условията на труд, да не бъдат изпълнявани. Вече говорихме по този въпрос в пленарна зала, че искаме обвързващи правила за изпълняването на правилата за сигурност и безопасност. Нашата система за преференции трябва да бъде обвързана с спазването на правата на работниците. И трябва този въпрос да бъде разгледан, ако не постигнем напредък. Не може да толерираме всичко, трябва да има и последици на европейско ниво. Има и други проблемни зони. Какво е положението на работниците в така наречените зони за преработка на продукцията за износ? Тук трябва да бъде преосмислено законодателството, трябва обаче да има и яснота, не бива да има две класи работници а, трябва да отчетем и трудностите при регистрацията на синдикални сдружения. А, също така трябва работата на профсъюзните активисти в предприятията да бъде възможно и не трябва да има репресии. съществуващите, съществуващият натиск не е приемлив. А, така че въпросите са как можем да подобрим прилагането, как можем да приложим на практика подобренията изисквани от МОД и какви последици може да има неизпълнението на нашите искания до май тази година. Е, Добър вечер на всички. Благодаря ви. Сега е, трябва да дам думата на госпожа Мамстрям от комисията. Благодаря много, уважаеми членове на парламента. Благодаря ви, че включихте в дневния си ред този въпрос. Благодаря ви и за е, вашата подкрепа за договореността и за отношенията ни в Бангладеш. Знаете, че ние твърдо се придържаме към международните трудови стандарти и това е неотменна част от нашата политика. Имаме различни споразумения, специални партньорства, добри практики и сега имаме и това споразумение – а именно пакта за устойчиво развитие на Бангладеш. Имаме специален абзац в доклада ни за свободата на сдружаването и колективното трудово договаряне в Бангладеш. Това беше в доклада от миналата година. Имаше и посещение на парламентарна делегация в Бангладеш и мисля, че вашето послание е много действено – за да не се губи актуалността на въпроса и да се разшири информираността на обществото. Това доведе до някои мерки от страна на правителството в Бангладеш, което ни уверява, че изцяло зачита правата на работниците. Господин Лангия и неговите колеги поставят конкретни въпроси, на които ще отговоря последния начин. Има някои положителни изменения в Закона за труда от Бангладеш, през февруари бяха внесени някои е, изменения, е, включително и за зоните за преработка на продукция за износ. Е, те бяха неприемливи в предишното състояние и сега бяха оттеклени тези текстове. Очертава се цялостно преразглеждане на закона за труда и ние трябва да приветстваме този положителен ход. Същевременно трябва да отбележа, че ще продължим да работим и след 18, 2018 година в една или друга форма. Това, разбира се, не е достатъчно. Трябва ни непрекъснато разширяващо се подобряване на условията на труд, за което ни трябва и да положим допълнителни усилия. Както посочи и а, господин Ланге, групата по пакта за устойчиво развитие на Бангладеш може да ни помогне още по-добре да направим равносметка на постигнатото до тук и да обърнем поглед напред. Очакваме в неотложен порядък за правата на трудещите се да се направят а, видими, съществени стъпки, които да са ясни, прозрачни и да са обвързани с конкретни графици. Трябва да се даде приоритет на бързото и безпрепятствено регистриране на синдикати, колективното трудово договаряне, свободата на сдружаване и недопускането на насилие срещу синдикалните активисти можем да разглеждаме както закона за труда, така и закона за зоните за преработка на продукцията за износ в светлината на препоръките и изискванията на МОД. Освен, че е, осигурява мандат, който може да бъде удължаван, ние се стремим и към продължаване на диалога за етичните стандарти е, по отношение на условията на труда и правата на работещите. Обръщаме особено внимание на специализираните международни организации, най-вече Международната организация на труда, която работи с правителство на Бангладеш. Господин председател, госпожи и господа, ние работим активно с Бангладеш и останалите ни партньори в областта на трудовите права. И ако не бъде постигнат в разумен срок достатъчен напредък, комисията трябва да прецени какви по-нататъчни мерки може да предприеме. Разполагаме с необходимия инструментариум, включително възможности за спиране на търговските преференции при тежки нарушения на трудовите права. Мисля, че никой не иска да се стигне до там, а по-скоро се надяваме да се постигне напредък в Бангладеш – но така или иначе трябва да следим процеса много отблизо. Благодаря ви, благодаря ви за поставения въпрос, благодаря ви за вашата ангажираност. Ще продължим да работим заедно и ще отправяме все същото силно и категорично послание, както и до сега до властите в Бангладеш. Благодаря. Сега нека да чуем политическите групи за НП. Давам думата на колегата Руаш. Mais uma palavra de apreço ao colega Karim pelo trabalho efetuado. Este... Искам в началото да благодаря на господин Карим за извършената работа. Компакт за устойчивост беше подписан през 2013 година. Не бива да забравяме, че имаше а, а, около 1100 души загинали в тази сграда. Трябва да работим заедно с комисията, за да не се постигат подобни трагедии. Затова смятам, че е много важно, че днес е, проведохме този дебат преди срещата утре. Госпожо комисар, чрез вас искам да попитам цялата, да помоля цялата комисия да не <clears throat> забавят работата заедно с правителството на Бангладеше. Затова трябва да установим по-силен натиск. И е добре МОД и частния сектор да работят, за да подобрят условията на работниците в тази страна. Много хора наблюдават внимателно да спазването на законите в тази сфера, в а, пакта за устойчивост. Въпреки общия напредък в а, условията за труд и безопасност, за което трябва да поздравим властите в Бангладеш. Според нас трябва да се проверят доколко реални са тези резултати и ако те са добри, да се опитаме те да бъдат умножени. Има нужда и от промяна в трудовото право, за да се включат съответните мерки и разпоредбите на актовете на Международната организация на труда. Трябва да има спазване на тези закони и борба срещу корупцията в Бангладеш с съответни разследвания. Накрая искам да ви да посоча, че законите за свободните зони трябва да отговарят на международно приятите стандарти и ако има нарушения, те да бъдат докладвани. Благодаря. Е uh, благодаря, благодаря, господин комисар. Е, преди две години е, бе задействан пакта за устойчивост и условията на труд в Бангладеш продължават да са доста лоши. В някои, на някои места има влушаване на правата на синдикатите. Е, разбира се, е, Европейски съюз признава това и е, писмото, изпратено до посланика на Бангладеш в Брюксел от Генерал дирекция заетост и трейд, е, всъщност е, бяха вид нота към държавата, че е, до, през априла и май би трябвало да осъществят значим, забележим напредък по няколко въпроса, свързани с трудовото законодателство това, след това послед, ще последва официално разследване. 8, 18 май е утре и е, между впрочем до този момент правителството на Бангладеш е, е отхвърлило е, един-два е, закона, но е, нищо е, от останалите изисквания не е изпълнено. Разбира се, до 18 май все още остават няколко часа, но въпросът ми към комисията е какво какво ще стане след е, в други ден, когато е, се появят допълнителни резултати, ще повторите ли е, това, което предлагате в писмото от комисията от преди два месеца? Благодаря. Господин Карим, минута и 30 е карет. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Много се радвам, че вие сте тук е, в залата и приветствам открития начин, по който вие подхождате е, към взаимодействието с парламента. Благодаря ви за прозрачността, към която се придържате. И сега по темата за Бангладеш. Темата има две страни. От една страна, ние като Европейски съюз и Европейски парламент трябва да се гордеем изключително много, че подпомогнахме развитието на страната, че се погрижихме някои от хората, които са в най-нервостойно положение в бангладешкото общество, днес могат достойно да припечелват хляба си. Парламентът вложи много усилия, за да се постигне това огромно постижение – така стигнахме до днешната е, ситуация. Ясно е, че бангладешкото правителство или не ни чува, или се преструва, че не ни чува, или не разбира онова, което чува. Трябва да е съвършено ясно посланието. Е, и комисията конкретизира е, текстовете, но нашата обща позиция е следната. Не искаме огромната победа, която беше е, постигната, да бъде помрачена от е, слабости и отстъпления. Във всички случаи вратата трябва да остане отворена. За това обаче трябва да се реагира с положителни стъпки, за да вървим напред. Благодаря, господи... госпожа Санчес. Заповядайте. Efectivamente, hace cuatro años ya, cuatro, del Rana Plaza y las trabajadoras de... Благодаря. Работниците в текстилните фабрики продължават да са в много тежки условия няма възможност и няма право на свободно изразяване и на право на събрание. Има произволно и задържания и мъчения на протестиращите и активистите, които защитават човешките права. Радвам се на това, което каза комисията, но все пак трябва веднага да се започне разследваме за нарушенията на Международният договор за правата на труда. Тъй като условията за семействата на тези работници са много тежки. Преди известно време 500 депутата в Европейския парламент поискаха от комисията задължително законодателство по тази сфера. Благодаря колега Шанчес, госпожа Хотеле, Зелените. Господин председател, госпожа комисар, желаем ви наистина много кораж на срещата утре, на която комисията ще обсъжда постигнатото е, и изпълнението на ангажиментите, които са поети от Бангладеш, е, има ясен е, списък с искания от Европейския съюз. Госпожа комисар, съгласна ли сте, че в случай на липса на значителен напредък ще се, е, че е вероятна възможността комисията да се обърне към МОД и да поиска разследване на нарушенията на международното трудово право. Е, мисля, че в крайна сметка е, би трябвало много сериозно да гледаме на този нов пакт. Усилието да се е, един, да се развиват е, е, вериги на доставка, които почиват на някакви стойности, е наистина похвално, но ако то не се изпълнява, би трябвало да, се, да има съответните последствия. 500 е, депутати поискаха, е, за, е, поискаха преглед на международните компании в Бангладеш и мисля, че трябва да настояваме за това, защото това е необходимо, за да се постигне равнопоставеност. Сега колегата Ангел Джока от НФФ. Тази седмица, а, когато а, Джан Лука Буонано празнува рождения си ден, искам а, да използвам неговите думи. Разбудете се, събудете се, опомнете се. Обслужват се интересите на многонационалните корпорации, които показват, а, че убиват най-добре развитите сектори в Италия, пък и другаде. Пример за това е и шивашката промишленост, за която говорим тук. И това става пред очите на всички. Експлуатират се деца, които работят 12, 13, 14 часа дневно, им се плащат по 2 е, евро на, на ден. Това е неприемливо. Ако Европа не иска да продължава да бъде съучастник на тези е, мултинационални предприемачи, ако не иска повече да приема десетките и стотици трудови злополуки, които завършват със смърт, трябва да вземе отношение е, към незаконно произведената ция. Това е изходът. Благодаря, господин Чокка. Сега давам думата на господин Дзенфелд. Bardzo panie przewodniczący. No bardzo szkoda, że e, tak wielkie tragedie. Благодаря, господин председател. Много е жалко, че в Бангладеш се случват такива трагедии. Понякога те водят до промени в законите и спазването на човешките права, и нарушение на международните разпоредби за безопасен и здравословен труд. Споразуменията между Бангладеш и Европейския съюз, Съединените щати и МОД до някъде подобриха положението. От 2001 година бяха въведени някои промени в трудовото законодателство. Проверени бяха 5000 обекта, Учредени бяха нови профсъюзи. Създадени бяха някои нови институции. Всичко това са позитивни резултати от дейността на Европейския съюз и на споразуменията, в които е записано, че трябва да включим в тази дейност и самите компании. Този процес обаче все още продължава и не е завършен. Не забравяйте, че тези фирми в Бангладеш създават заетост и, и помагат в борбата срещу безработица и глада. Тук трябва да помогнем на хората в тези страни, без да унищожаваме възможностите за достоен труд. Благодаря ви, госпожо комисар, за това, че работите по този въпрос. Ясно беше, когато бяхме в Англадеш, че достъпа до нашия пазар е огромен е, проблем. И като председател на комисията ДЕВЕ, аз съм, се радвам, че е, десетки хиляди, особено жени, получават работни места, тъй като имат достъп до нашия пазар. Е, чухме е, оплаквания за трудностите, е, с които се сблъскват активисти от синдикатите в Бангладеш, така че приветстваме писмото, което сте изпратили до правителството на Бангладеш. Този пакт не е само едно техническо споразумение, това е начин да се наложат нашите ценности, които включват зачитане на и достоен, на, достоинството на, на трудещите се. А, не би трябвало, ясно е, че бизнесът отива, не, би трябвало да с действията си да предизвикваме преместване на, работна ръка към места, където условията са още по-лоши, отколкото Бангладеш. Така че би трябвало да сме наистина много твърди при съблюдаване, при спазването на правата на трудното законодателство в Бангладеш. Второ, не може да се инвестира в работни места и да се подобрява живота на хората, ако е, няма прилични цени за стоките, е, които хората произвеждат. Комисията сега е, предприе инициативата за устойчива верига на стойностите. Какво остава да направи комисията, за да е сигурна, че всъщност се заплащат справедливо труда на бангладешките работници? Благодаря. Жан Ламберт, минута. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа комисаря за неотклонното и е, внимание към въпроса за е, произведените в Бангладеш облекла. Като е, председател на групата за взаимодействие с Южна Азия, аз много отблизо следя работата по пакта за устойчиво развитие. През годините имаше много положителни стъпки след като видяхме трагедията в Бопал, но Линда Макаван отбеляза, че Бангладеш не е единствената държава, в която има проблеми и тя е права. През а, годините правителството на Бангладеш показа, че се придържа към пакта за устойчиво развитие, но той трябва да бъде активизиран, разширен, а, за да може Бангладеш а, да даде пример за добър социален диалог, синдикална дейност и достойни условия на труд, а от наша страна ние трябва да поддържаме отговорни вериги на доставка, за да не се излагаме на риск. Благодаря сега господин Лиц. Grazie, президент. Im Rahmen der einer Една делегация на социалисти демократи посети Бангладеш пред, през март и а, е, ние е, видяхме, бяхме свидетели, че а, е, условията на труд в фабрика за обувки и а, облекло а, бяха значително подобрени. Но Наша делегация е, е, проследи на място спазването на стандартите, изискуемите стандарти и е, с това допълни съобщението на комисията с съответната информация. Аз чакам с напрежение, с вълнение срещата утре, за да видя как, до какво е, как е допринесла, с какво е допринесла нашата този пакт към подобряване условията на труд в Бангладеш. В доклада ни е, Европейския парламент иска е, е, законодателно предложение от комисията, което да, да разписва задължително допълнителни разпоредби във връзка с великата за ценности. И, за, и това да се отнася не само до Бангладеш, а и страни, съседните на Бангладеш страни. Благодаря сега а, а, спонтанните изказвания. А, Мария си има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Не веднъж сме говорили за джунглата, която цари е, в условията на труд, експлоатацията на деца, нарушаването на всякакви стандарти на трудовото законодателство. След като ликвидираха текстилните си фабрики в Европа и е, хората загубиха работните си места, многонационалните корпорации се насочиха на изток многонационалните корпорации, правителството на Бангладеш, като че ли играят на криеница. Всяка дейност в шивашката и текстилна промишленост е под всякакви стандарти и изисквания, но така и в някои държави членки, като Гърция. Не забравяйте и това paní komisařko já jsem velmi pozorně položenou otázku. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Радвам се, че е, работите по този въпрос е, и се застъпвате за правата на човека в е, Бангладеш, наистина е, техните права са не по-маловажни от тези правото на труд, на достоен труд, е не по-маловажно от правото на свободата на изразяване и други аз поручих е, е, документа внимателно, след което обаче е, съм скептично настроена към нагласата на правителството в Бангладеш. Съмнявам се, че те сериозно ще гледат на тази резолюция. Желая ви успех в разговорите утре и ако се окаже, че нищо не се промени и след това, надявам се Европейската комисия да вземе твърди мерки, които да не продължава с дипломатически политически е, престрелки. Благодаря. Сега, е, госпожо комисар, имате думата за отговор. Наистина въпросът е изключително важен. Благодаря ви за силния ангажимент е, към тази тема сред вас. Опитваме се да работим максимално интензивно и сериозно в взаимоотношенията си с правителството на Бангладеш, за да има достойни условия за труд. Този компакт е доста уникален. От една страна дава достатъчно информация и от друга страна ангажира гражданското общество и води до някои подобрения. Те не са достатъчни. Европейските компании там вече работят с синдикатите по линия на социалната корпоративна отговорност. Така че има доста подобрения. Както казахте, тези подобрения не са достатъчни. Вярно е, че се появиха някои позитивни сигнали. Те не са достатъчни. Утре ще имаме среща, ще чуем какво ще кажат нашите партньори от Бангладеш – да видим дали са ввели стратегията, която поискахме от тях. Това ще бъде направено но открито и честно. Ако има, няма напредък, готови сме да вземем съответните мерки, но не искам още днес да започвам с, с тях. Съвсем ясно показах до доказахме пред правителството там четирите изисквания и препоръки на Международната организация на труда. Първо, да се приведат съответствие с международните споразумения, законите за условията на труд, да се разследват и преследват от закона нарушенията на правата на синдикалните дейци. И това да се прави максимално бързо, без да се протака и отрича. Това са препоръките на Международната организация на труда, които напълно подкрепяме от гледна точка на споразумението за минералите, нещата там са по-сложни, отколкото в шивашката промишленост. Разработваме така наречените насоки за due diligence за този сектор. Очакваме сега те да бъдат въведени и да се приложат на практика. Веригата за доставка на дрехи е фрагментирана и сложна. Има много голямо разнообразие в производствата. Цялата система е доста сложна. Имаме разпоредби за корпоративната социална отговорност е, и отговорното поведение на бизнеса за големите компании, които също се отнасят за шивашката индустрия. Работим заедно с е, МОД, за да видим какво друго може да се направи в този регион, как да помогнем за промяната чрез обучение, стимули и съответно срещи между различните заинтересовани страни в региона. Така че да има освен технически ангажимент и политически такъв. Това са някои от резултатите, които очакваме да постигнем и очаквам заедно с вас, че ще успеем да установим, упражним този натиск, за да настъпи промяната, която искаме. Става дума най-вече за млади жени и момичета. Затова трябва да продължим нашата борба в тяхна защита. Благодаря ви. Ще се върна отново сред вас по тази тема скоро. Благодаря, госпожо Малстрем, че е, участвахте в тези разисквания с нас. Приключваме разискванията. Ще се гласува текста през юни.